комисар. Приключваме разискванията. Гласуване утре в 12. Последният доклад за тази вечер е на госпожа Шаке за стратегията за цифровата свобода в рамките на външната политика на Европейския съюз. Докладчикът има думата за 4 минути. Благодаря, господин председателю, колеги. Това е всъщност доклад насочен най-вече към госпожа Ащен и нейната служба. Технологиите засягат живота на всички хора по света. Няколко държави членки и ОНЕ вече са очертали достъпа до ОНЕ като едно основополагащо право. И всъщност това е част от копенхагенските критерии правата на човека, стратегията за свързване са, могат да бъдат приветствани, но трябва да бъдем по-амбициозни. Утре гласуваме първата стратегия за новите технологии като част от външните действия на Европейския съюз. Не говорим за регламент, но в някои насоки трябва да има определена уредба за да има адекватен демократичен контрол над развитието на технологиите. Имаме план за киберсигурност. Парламента изчаква този документ, но не бива да а, взаимно да се изключват а, дигиталното развитие и киберсигурността. Например, в затворите все повече има дисиденти, които си имат собствени интернет устройства. Необходимо е да има подкрепа, не бива целево да се използват технологиите, които да бъдат изнасени от Европейския съюз. Насърчаването, защитата на правата на човека означава да може да се заобикаля цензурата Забраните на Европейския съюз за износ на технологии за Сирия и Иран са санкции, но е необходимо да има по-голяма прозрачност и отчетност. Технологиите могат да бъдат правени а, по поръчка за нарушаване на правата на човека и би трябвало да се налагат ограничения. Стандарти за пресичането и засичането на обмен също трябва да бъдат наложени. В, в споразуменията за търговия трябва да бъдат предвидени съответните условия за гарантиране на дигитална свобода. Има много възможности до развиване на политиката на Европейския съюз, да се изгражда и къде инфраструктурата, да се осигури достъп на, на, на населението до тази технология, достигането му и до по-далечени райони. След природни бедствия или хуманитарни кризи, мобилните интернет връзки, които могат да бъдат разположени незабавно, могат да дадат добри решения. Необходимо е да бъдем и бдителни. Европейския съюз не би могъл иначе да защитава цифровите свободи в света, ако не го прави от дома. Необходимо е също така да има и корпоративна социална отговорност. Необходимо е да се правят оценки на а, закрилата на правата на човека на етапа на научните разработки и външната служба трябва да застане в предните редици за осигуряване на свободи и привеждане на интересите на Европейския съюз с реалностите, които осигуряват развитието в технологията, като правната уредба трябва да бъде съобразена с тези факти. Правителствата не биха могли да се справят сами. Частния сектор има растящи задължения. Сега имаме многопосочен подход по, по приемане и поемане на различните задължения. Такава една система може да функционира само ако включва малките предприятия, потребителите, потребителите на интернет имаме интернет общественост. Тя има своите интереси. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка и на всички заинтересовани лица, които допринесаха за този дискусионен доклад. Всъщност тук сме разчитали на масова подкрепа. Демокрацията гарантира по-голям достъп в Европейския съюз. Цикал. Госпожа Цикал. Мерси, мадам. Благодаря, госпожо председател. Стратегията за цифрова свобода в рамките на външната политика на ЕС е свързана с мобилните телефони, информационните и комуникационните технологии. Те са свързани пък с човешките права. Новите техники на комуникация дават възможност за по-голяма откритост дават възможност за връзки в случай на природни бедствия и така нататък. Политиката на Съюза и в областта на човешките права и подкрепата трябва да разчита на по-добри информационни и комуникационни технологии, трябва да се изгради необходимата структура, трябва да се насърчава цифровата компетентност в целия свят. Човешките права като област трябва да включват и цифровите права на хората. Освен това трябва да има механизми за разрешаване на конфликти. Благодаря, господин Кели. Благодаря ви още веднъж, госпожо председател. Искам да поздравя докладчика въпреки, че е късно, темата е много важна за свободата. И, а това е нещо от изключително значение за всички хора – особено когато се има предвид развитието на интернет. През последните години сме видели и неговите предимства и неговите недостатъци, разбира се. Добре е да се признае това като основно право на хората в Европа а, и по целия свят. Разбира се, има и своята тъмна страна интернета, кибертурмоза, кибератаките дори срещу суверенни държави. А, виждаме и как а, може интернет да се използва като средство за за натиска от недемократични режими върху техните народи. Необходимо е да гарантираме цифрова свобода като необходима част от европейската политика. Благодаря, господин Кели. Давам думата на господин Пашка. За словажена пани председателица, важен пан комисар. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар. Цифровизацията позволява да се разпространява информация по нов начин и в един демократичен свят това е важно постижение. Авторитарните режими обаче не смятат свободния достъп до информация за нещо, което спомага за техния контрол над обществата. И тези вид режими ще се стараят да ограничават достъпа до дигиталното пространство и притока на информация, за да могат да продължат да контролират обществата, които управляват. Техническите, технологичното ембарго едва ли ще може да предотврати доставката на тези технологии в такива страни като Китай. Смятам, че нашата външна политика трябва да положим усилия да убедим тези режими, че обществата трябва да се развиват свободно. По този начин китайското общество ще стане по-свободно и по-сигурно. Това е края на дебата за спонтанни изказвания. Комисария има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да приветствам доклада на госпожа Схаке относно стратегията за цифрова свобода в рамките на външната политика на ЕСА. Темата е изключително важна. Аз бях външен министр в своята страна преди да стана комисар така че знам колко е важна тази тема за външната политика. Доклада определено е навременен. Той допринася за работата на Съюза в областта на човешките права и цифровата свобода, развитието, интернет управлението, търговията и сигурността. Европейския съюз е готов да защитава човешките права във всички области като използва връзката, както видяхме и по време на арабската пролет, връзката между новите технологии и човешките права. Споделяме виждането на парламента, че на достъп до интернет, до мобилните телефони и до ИКТ, е, всичко това са важни елементи за защита на човешките права. Интернет дава форум за свободно упражняване на човешките права и овластява хората, когато те търсят едно по-справедливо общество. Видяхме това в Северна Африка. Европейския съюз ще продължи да изпраща ясни политически послания в времена на засилваща се цензура. Ще дам примери. На 6 декември 2012 година в Нью Йорк, по време на заседанието на ОНЕ, Съюза изказа съжаление относно тенденциите на засилваща се цензура. И освен това осъди ограничаването на достъпа до интернет. Съюза вече е порицавал ограничаване на свободата на изразяване и достъпа до интернет, както и арестуването на някои блогъри. Интернет трябва да остане средство за растеж. Съюза приема ограничение и санкции по отношение на Сирия и Иран, като целта е да се попречи на авторитарните режими да използват забраната за достъп до технологии, за да пречат на активистите за свобода. В момента се провеждат разговори относно промяна на политиката на сигурност на Съюза. На едно последно заседание на Междуправителствения форум в Баку Европейския съюз беше единен в защитата на принципа, че ограничаването на основните свободи, независимо къде се случва то, е неприемливо. Не става въпрос само за границите на Съюза, но и в световен план. До края на април 2013 година ще публикуваме специфични насоки за компаниите в областта на ИКТ относно корпоративната отговорност като целта е тя да отчита човешките права. Тези насоки ще се основават на принципите на ООН относно бизнеса и човешките права, така наречените принципи и руги. Ние искаме да защитаваме всички дейности, свързани с киберсекурността, освен това. Искаме да имаме обща позиция и в рамките на Световната конференция за международни телекомуникации. Съюза ще засили своите усилия за да работи на международни форуми като ООН, Съвета на Европа и ОССЕ, за да се гарантира открит, безопасен и сигурен интернет. Приветстваме факта, че доклад да говори за важността на стратегията на интернет управлението, Съюза трябва да дава пример, като осигурява финансова подкрепа за голям брой проекти и организация на гражданското общество чрез Европейски инструмент за демокрация и човешки права. И накрая, госпожо председател, Съюза трябва да играе важна роля в осигуряването на стабилен и иновативен интернет, който пък ще продължи да процъфтява и по този начин гражданското общество ще се развива и процъфтява. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Приключваме по този начин разискванията. Гласуване утре на обяд. Пожелавам на всички ви приятна вечер.